Good morning, everybody who will... Добро утро. Да започваме работа. И на Spanish. Аз ще говоря а, на испански. Първа точка а, от а, дневния ред – Ако няма възражение, да смятаме, че сме приели. Да кажа само за 11-та точка, която ще прехвърлиме след 8-ма. С тази промена може да приемем дневния ред. но не ме ли чуват преводачите в английската кабина? И така. Прият и протоколът. А сега съобщение на председателката. Както знаете, на 25 ноември ще бъде проведен Международен ден срещу насилието на жени. Участваме в, в глобалната инициатива на ООН, която се нарича борба срещу насилието над момичета и жени така наречения оранжев ден ще бъде оцветен в оранжево парламентът в честната инициатива. Искам също така да ви кажа, че на 14 декември ще бъде проведено извънредно заседание на нашата комисия. Ще разменим мнение с комисаря Рова за политическите приоритети в областта на равенството между мъжете и жените. А следващата точка от дневния ред, до което стигаме сега, това е точка гласуване. Надявам се, че всички имате в ръцете си картите си и можем да започнем гласуването. Започваме с годишния доклад за правата на човека и демокрацията в света през 2014 година. Искате ли да вземете думата по този въпрос? Благодаря, госпожо председател. Нали, искам да благодаря на всички членове на комисията за тяхната подкрепа за внесените изменения. Има доста голям брой изменения към доклада. Темата е много важна, несъмнено. Имаме проекто становище е, с нашата комисия и с участието на е, АФЕТ и ДВ. Искам да благодаря на всички консултанти и на всички онези, които помогнаха за нашата работа. Искам да подчертая, че опитахме се да се справим колкото може по-добре, но не искахме да създаваме прецедент. Става дума за групата на социалистите в 11 час с нощи. Те направиха промени в компромисите. Това е прецедент. С едно устно изменение успяхме да оправим нещата, но така най-смирено се обръщам към вас като докладчик в бъдеще да се избягват подобни действия. Благодаря, госпожо Бесерил. А сега започваме да гласуваме. Гласуваме по предложение за компромис. Едно за против, въздържали се, приема се. А втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 изменение за, против, въздържали се, приема се. 40 изменение за против въздържали се приема се трети компромис за против въздържали се приема се сега минаваме към изменение номер 42 за против въздържали се приема се четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. И има внесено устно изменение от госпожа Родригес за против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за а са две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, не са ясни гласовете за втората част, така че много ви моля да направим проверка по електронен път. Втора част на 50-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Може би трябва отново да гласуваме, да видим да, дали функционира машината за гласуване. Моля, гласувайте по втората част на изменението, край на гласуването. 14 против, тъй като един от членовете на групата на зелените си е забравил картата и е гласувал против. Така че в такъв случай просто отпада, отхвърля, отхвърля се втората част на 50 изменение. 51 изменение за против въздържали се, приема се. 52 изменение, две части, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Има и допълнително устно изменение, 53-то за, против, въздържали се, прието. 54-то също трябва да се гласува за, против, въздържали се, приема се. 56-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59-то за, против, въздържали се, приема се. 60-то за, против, въздържали се, приема се. 61-во, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да провериме по електронен път. Става дума за втора част на 61-во изменение. Моля, гласувайте. Приема се. Сега, 63-то изменение, две части, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се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 против, въздържали се, приема се. Шесто устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 84-то изменение, две части, първа част за, против. Въздържали се, приема се, втора част за, против въздържали се, отхвърля се. 85 изменение за против, въздържали се, приема се. 86 за против, въздържали се, приема се. 87 за против, въздържали се, приема се. 88 за против, въздържали се. Нека да провериме. 88. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 89-то за против. Въздържали се, приема се. 90-то за против въздържали се, приема се. Четвърто устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против,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 68 отпада. Деветдесет и осмо за против въздържали се отхвърля се. 99-то за против въздържали се приема се. 100 за против въздържали се приема се. Първо изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим. Става дума за изменение номер едно. Да, госпожа Арена. Мога ли само да ви помоля за няколко секунди почивка? Искаме да обсъдим нещата в, груп, в групата на социалистите и демократите. Е, просто липсва ни една страница от списъка за гласуване. Само минут. Vamos a dar dos minutos. Vale, parece que podemos... Eh, И така, мисля, че можем да продължиме с гласуването. Сега стигнахме до изменение едно. Проверя... Проверяваме. Сега. Изменение номер едно за против. Въздържава. Нека да провериме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. Четвърто. Против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 Нека да проверим. Става дума за 17-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се за 17 без 16 17 за против. Отхвърля се. 18 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 19, две части, първа част за против. Въздържали се, приема се, втора част за против, въздържали се, приема се. 20 изменение за против, въздържава се, приема се. 21 за против, въздържали се, приема се. 22 за против, въздържали се, приема се. 23-то за, против, въздържали се, приема се. 8 компромис за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за, против, въздържали се. Нека да провериме. 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От устно изменение 2 отпада. Първо устно изменение, две части, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се 300 изменение за, против, въздържали се. Приема се Осмо изменение за против, въздържали се, приема са. Единайсто изменение за против, въздържали се, приеме. А сега по електронен път цялата проекто препоръка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за и 16 против. Поздравления за докладчика. Y pasamos a la siguiente votación. Към следващия доклад за гласуване това е препоръка към Европейския съюз относно преговорите по ТИС. Компромис 3 за против. Въздържали се, приема се. Четвърти компромис за против. Въздържали се, приема се. Тристо изменение за против. Въздържали се, приема се. 31 заедно с устно изменение на госпожа Нойко за против въздържали се. Не мога да прецена, така че нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. Отпада. Ставаше дума за 31 изменение. 32, две части, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 33-то изменение за против, въздържали се, приема се. 34-то за против, из въздържали се, нека да провериме. Край на гласуването, приема се. 35-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се. Нека да провериме по електронен път. Става дума за компромис номер 6. Край на гласуването. Приема се седми компромис за против а, от, оттеглено е. Седми компромис. За, против. Въздържали се, приема се. Осми компромис. За, против. Въздържали се, приема се. Девети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 55-то изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Става дума за 55-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 против, 11 за. 56 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за против. Въздържали се. Нека да провериме. Някой не е гласувал. Отхвърля се. 60-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 61-во, два част, две части, първа част за против. А, въздържали се. А, я, нека, нека все пак да провериме, тъй като не е много ясно. Първа част на 61. Край на гласуването, да, край. Приема се. Втора част против. Въздържали се, отхвърля се. 62 тук не се гласува, защото е лингвистична поправка. 63 за против, въздържали се, приема се. 64 за против, въздържали се, приема се. 67 за против, въздържали се, приема се. 69-то за против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за против, въздържали се, приема се. Първи компромис за. Добре е да провериме 70-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. като гледаме два мена, но, но приема се. Е, мислите, че не мога да го да смятам толкова бързо, но май наистина не мога. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. Това е устно изменение на госпожа Нойс. Край. Против. Въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека да провериме, за да не рискуваме. Моля ви, гласувайте по електронен път. Приема се. Пето изменение с устно изменение на госпожа Житнанска за против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо с устно изменение за против въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но не все пак нека да провериме. 12 изменение, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Е, край на гласуването. Приема се. Тринайсто изменение за против, Задържали се, 15 за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. А сега ще гласуваме цялата препоръка с измененията. Моля, гласувайте. Приема се с 20 глас с за, 9 против и без въздържали се. Благодаря много за сътрудничеството. Приключихме гласуването, но продължаваме нашата работа в комисията и минаваме към осна точка от дневния ред. Става дума за доклада по собствена инициатива за стратегията Европейски съюз Централна Азия докладчик госпожа Гърлинг. Ще изчакаме няколко минути. Bueno, pues vamos a comenzar, a, bueno, a comenzar, no, a continuar. Е така, колеги, продължаваме по дневния ред на заседанието на комисията. Дами и господа, моля ви, нека продължим работа. Ако искате да разговаряте, моля, сторете го извън залата, за да можем ние да продължим работа тук. Следващата точка от дневния ред – това е споразумението между ЕСЕ и Централна Азия, приложение и преглед на постигнатото. Докладчика за нашето становище е Джули Гърлинг. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-напред на секретарята за тяхната работа в подготовката на това проекто становище, също и на докладчиците в Сянка, които направиха много за нашето полезно сътрудничество за вас, които не познават много добре Централна Азия. Там са пет независими страни Казахстан, Киргизстан, Търмекистан и Таджикистан. Централна Азия е географско понятие, насъдила персийската култура, фарси като език. И много важно е това да се помни, тъй като персийското наследство формира културата, отношението и поведението на тези страни. Значи ние трябваше да напишем доклад за изпълнението на стратегията, изпълнението на споразумението между Европейския съюз и Централна Азия. С радост ще приема предложение за изменение. Сигурна съм, че проектостановището може да се усъвършенства. Но тъй като Централна Азия се състои от пет отделни независими страни, много трудно е да се групира проблемите и постигнатото, но дай да видим първо какво е общото. Насилието срещу жените там е огромен проблем и въпреки, че и пете страни са подписали конвенцията на ООН за борба, елиминиране на всички форми на дискриминацията жени, 29% от жените в района са жертви на сексуални посегателства. Призоваваме е, съдебните власти в страните да направят борбата с насилието с жени техен приоритет. И знам, че някои от нашите колеги имат сериозни опасения относно изпълнението на тази задача. Трафикът на хора също е, е важен проблем е, в някои страни членки броя на жертвите на трафик се увеличава. Тоест трябва да се направи повече, за да се защитат най-уязвимите. А в някои от тези централно-азиатски републики голяма част от жените са а, уязвими, защото било са много бедни, било защото са а, заплашени непосредствено от а, домашно битово насилие. Това е много голяма част от жените в тези страни. Затова а, бих искала да призва а, правоприлагащите власти в тези страни да се заемат с този проблем. Има и много предизвикателства в района, но бих искала да се спре на някои положителни аспекти, които не бива да се пренебрегват, когато говорим за напредъка на тези страни. Във всички случаи постигнатото съвсем не е достатъчно, но трябва да признаем това, което все пак е направено. 58% от онези, които са в селско-стопанските райони, са жени. Те играят много голяма роля в селското стопанство на района. Би било интересно да се знае каква част от тях са собственици на земя и ще внеса изменения по въпроса на собствеността на селско селскостопанските земи в това отношение. Трябва да спомена накрая нещо конкретно, което искам да бъде разгледано в моето становище. Доскоро мъжете в Киргистан можеха да отвличат жените, които искат да се оженят. Това не се разглеждаше като престъпление, просто беше обичай. Това е значи, различен начин за предлагане на брак. Не, не, не давате пръстен, а просто отвличате жената. Не се разглежда, за престъп... смята за престъпление в Киргистан. Миналата година законът беше променен и отвличането а, на бъдещи булки бе на... криминализирано. А, разбира се, промяната в законодателството има фундаментално значение, но от опит знаем, че това не променя поведението от днес за утре. Все още много трябва да се направи там в това отношение. Трябва да се признае обаче, че законодателната промяна е крачка в правилна посока, но ако искаме да обърне внимание на това в нашето становище трябва да окажем и помощ на онези в Киргистан, които се борят този закон да се прилага и поведението да бъде променено. Очаквам забележките на докладчиците в сянка, за да може да приключим а, с това становище. Благодаря. Благодаря, госпожо Гърлин. Благодаря за а, вашите обяснения. Сега ще давам думата подред на докладчиците в сянка от различните групи. Първо от НП. Благодаря. Е, бих искала най-напред да благодаря за проекта становището, богато, е, което е положителен и насърчителен подход е, възприема в положение на нашите отношения с тези трети страни. Съгласна съм с формулираните приоритети насилието сред жените, необходимостта върховенство на, да се защитава за върховенството на закона борбата с трафика на хора, насърчаване на економическия растеж. Искам да добавя четири неща. Първо, участието на жените в обществения живот и в политическия живот, нещо, което трябва да бъде насърчавано. Второ, борбата срещу а, а, стереотипите. А, а, Трето, да се настоява за изпълняване на стратегията за изпълнение на съществуващите вече прияти закони и решения. И накрая необходимо е да продължаваме диалогът и макар и да установяваме числа, които са обезпокоителни, както в текста се казва, че една от три жени е жертва на битово а, а, физическо насилие. А, трябва да кажа, че и друга да имаме почти същите цифри. Има ги и у нас, значи не трябва да получаваме, трябва да продължим диалога, да упражняваме натиск и това са четирите елемента, които така на, първо, на пръв поглед бих искала да добавя. И още един път искам да благодаря госпожа Жюли Гърлин за нейното изключително богато и обхватно предложение. Много ви благодаря. Сега за Мадена. Благодаря госпожо председател. Ние тук сме в комисията за въпрос на жените. Наистина трябва да говорим за равенството, най-вече относно тези пет държави в Централна Азия. Когато четем докладът на ОНЕ, на ОСР, виждаме, че има още какво да се иска в тези държави, въпреки че признавам, че има извършен голям напредък Предложих 11 изменения, от които 4 съображения и също изменение относно конкретните мерки. Там смятам, че е необходимо да призовем за ефективното прилагане на практика на Конвенцията на ОНЕ за премахването на всякакви форми на дискриминация спрямо жените, да се поиска от външната служба да установи план за действие за равенство между половете и също да призовем централноазиатските държави да въведат законодателство, ефективно законодателство за борба с дискриминацията срещу жените, така че наистина целта днес е да влезем в конкретната фаза на прилагане на такова законодателство за равенство между половете. Благодаря del Grupo ALDE tiene la palabra. Благодаря ви. Госпожа Бирда има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Гърлинки за нейната работа по това досие. Трудно е, когато работим с други страни, които имат друга култура, други традиции. И в същото време, всъщност, да не посочваме с пръст към тях, а коректно да идентифицираме проблемите. Разбира се, за да не нараняваме тяхното а, отношение към кодекс и поведение. Така че винаги трябва да правим компромиси, как да преминем тези бариери, как да работим с местните общности и също времено трябва да гарантираме защитата за жените. Защото а, по някои въпроси сме доста притеснени. Що се отнася, например, до цялото интернет а, пространство, там а, всъщност а, говорим всъщност а, за достъпа, който е по-лесен, особено в а, далечени региони. Така че е, средствата за защита, с които е, разполагаме, не би следвало да са в противоречие с е, традициите в тези страни. Трябва да работим повече по отношение на осведомеността и образованието. Например, да разгледаме конкретни въпроси, дали е възможно жените да се развеждат тези страни и така нататък. Парламента работил и по други въпроси, например по а, насилствената работа на жени и деца. И, например, защо а, са насилват или са принудени жените да работят в памуковите полета в Узбекистан. Именно причината е ясна, защото мъжете всъщност отиват в а, Пакистан. А, така че ние трябва да разглеждаме ситуацията в по-общ контекст. И да уважим техните ценности, разбира се, когато предлагаме нашите мерки. Аз също се надявам а, на тясно сътрудничество а, с останалите колеги. Много благодаря, госпожо Бирда. Ако няма други изказвания по този доклад, Госпожа Гърлинг отново ще получи думата за заключителни бележки след изказванията на докладчиците. Сянката, да. Благодаря съвсем накратко. Мисля, че всички се, е, сме единомислени по този въпрос. Аз също смятах, е, че трябва да се включи обществения живот и обществените, е, обществено значимите личности и политиците, защото и тези елементи са свързани, развили се, с дискриминацията, но аз бих желала, когато изготвим това становище, да подчертаем два или три елемента по основната тема. Така че наистина се надявам те да бъдат включени в основния доклад АФЕД. Не бива да допускаме да препоръчваме твърде много неща подробен списък. И съм напълно убедена, че това, което чух от докладчиците в Сянка, също ще ме подкрепят, така че благодаря на всички. Да, благодаря ви, госпожо Гърлинг. Както казах, малко ще променим дневния ред. Така че сега преминаваме към 11-та точка от дневния ред, а именно прилагане на препоръките в 2010 година относно социалните екологични стандарти, правата на човека и корпоративна отговорност. Госпожа Бьорк е докладчик. Имате думата. Благодаря ви. Съвсем накратко ще се изкажа, защото съвсем наскоро предстои изслушване по темата трафик на хора. Искам да подчертая, че всъщност всички международни конвенции, споразумения и договори би следвало да отразяват именно това измерение равенство на половете. Това въжи, разбира се, за международните търговски споразумения, новата програма на ООН, устойчивите цели за развитие и така нататък. Така че аз съм убедена, че можем да постигнем добри компромисни решения. Искам да благодаря за всички внесени изменения. На 19 ще имаме от 19 ноември от 14 до 15 часа ще имаме среща с докладчиците в Сянка, където ще разгледаме всички изменения, а сега бих желала да изслушам докладчиците в Сянка. Да, благодаря, госпожо Бьорг. Госпожа Гриб има думата от НП. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко бих искала да припомня две неща. Първото. Ние, като членове на НП, смятаме, че това становище не трябва да преразглежда целите, залегнали в договорите в областта на търговската политика. Защото понякога така изглежда и се твърди, че търговската политика е в корена на всички злини в света, докато ние в НП смятаме, че една разумна и добре информирана икон, икон, търговска политика е, е добра и а, благодатна за развитието на нашите економики. От 2010 година обаче комисията на жените не е консултирана по въпроса, така че не разполагаме също с, с ясни и точни изследвания, не разполагаме и с достатъчно надежни цифри, свързани с положението на жените в Европейския съюз в отношенията им с търговската политика. Така че целта беше да получиме допълнителна информация. Разбира се, и други изменения бяха внесени и се радвам за това. Така че ние ще бъдеме отворени, открити за сътрудничество с докладчика за постигане на компромисни а, изменения. По принцип ние не бяхме за подобно становище, както казах, но ще дадем своя принос за постигане на консенсус си за да можем да формулираме ясно и точно нещата, които ще позволят да вървим напред. Същевременно не трябва да бъдем нито недостатъчно реалисти, нито прекалено амбициозни. Благодаря, госпожо Легрип. Госпожа Аяла Сендер Иманова. Благодаря, президента. Sí, la verdad es que me... Благодаря, госпожо председател. Малко ме очудва чутото до момента, признавам си. Разбира се, че първо искам да благодаря на госпожа Бьорк за това, че тя наистина беше отворена да преговаря с нас, защото смятаме, че този доклад представлява една много добра основа за това. Ние, аз също внесох някои е, изменения. Госпожа Сейфи не беше включила е, редица въпроси от становището на Комисията за жените. Аз съм работила с нея по различни теми, разбира се, също така и по теми свързани с равноправието на половете, между половете, равенството между половете. Така че ние сме на едно мнение и малко съм очудена от казаното от госпожа Люгрип. Тя казва, че не би следвало да бъдем много идеологизирани. Какво означава това? Международната организация по труда и други международни организации посочват в свои доклади, че нашите търговски средства не винаги включват клаузата за правата на човека, които включват, между впрочем, и въпросите за равенството между половете, както и редич... екологични елементи. Климатичната конференция в Париж, разбира се, е много важна. Не бива да забравяме контекста, който тя задава. А сега ние се опитваме да подобряваме ситуацията. По принцип, търговските споразумения не са корена на злото, но търговските споразумения, ако не съдържат е, задължителни клаузи, няма да доведат до подобрения именно в тези области, в които жените се използват само като работна сила и не играят никаква друга активна роля, като например в е, земеделието, различните сектори на земеделието. Не бива да забравяме в този контекст също така и женското здраве. Така че ние трябва наистина да обърнем вниманието върху всички тези въпроси. И затова аз съм внесла моите изменения. И това е според мен нашата цел. Духът на доклада Сейфи от 2010 година следва да бъде запазен, но да се придаде правно обвързваща а, правно обвързващ характер на всички а, търговски споразумения по, като цяло. Тоест, те трябва да включат всички а, елементи на човешките права. Тоест, търговските споразумения би следвало да дават не само економически стимули, но и стимули за подобряване на качеството на живот а, на хората в тези страни. Затова, според нас, тези клаузи трябва да бъдат задължителни с правно обвързващ характер в търговски, всички търговски споразумения. Съзвучие с а, международните стандарти за труд, така както те са заложени в а, международните организации, когато става въпрос, например, за правата за придобиване на земя и други. Търговските споразумения се прилагат в много страни, където държавите имат нужда от закрила. Затова е важно да имаме една хоризонтална клауза, която да гарантира равнопоставеност между мъже и жени. И това от своя страна е свързано с споразуменията на Европейския съюз с трети страни. Това е нашата цел. Тази клауза и подобни клаузи да бъдат задължителни. Предварително трябва да бъдат анализирани тези споразумения, след това трябва да се анализират последствията на тези а, споразумения върху а, обществата в тези страни и специално върху жените. Защото жените играят съществена роля в тези общества. Затова тези изследвания са важни. И по този въпрос съм съгласна с госпожа Легрип не. Има много изследвания, но няма конкретни данни. Трябва да се направи анализ преди а, самото споразумение, след самото споразумение и то да се обхваща именно а, да се обхванат тези въпроси за а, равнопоставеността между мъже и жени, за справедливото третиране на жените и така нататък. Това е от голямо значение за нас, европейците. Тоест, друг е въпросът дали изобщо могат да бъдат направени последващи анализи при всички търговски споразумения. Искам да се спра също така на въпроса за една друга клауза, а именно женските организации да бъдат включвани в този процес, защото женските организации могат да дадат един огромен принос, например по отношение на микрокредитите, и, е, ние успяхме да привлечем Европейската инвестиционна банка. Тя предоставя кредити а, е, на всички МСП, разбира се, но и в частност на жените. Има предвид страните, които са подписали подобни споразумения. През октомври комисията излезе с а, е, един документ в който се предвижда подобна хоризонтална клауза, която задължително да се включва в споразуменията, като се предвижда и система, механизъм за санкции, ако тази клауза не се спазва. Благодаря ви, госпожо Аяла. Ако няма други изказвания, виждам, че има всъщност, Volevo eh, ringraziare eh, la... Благодаря ви. Искам да благодаря на Марлен Бьор... Малин Бьорк, както и а, на всички от тези, които а, внесоха изменения. Поисках думата, за да подчертая, че е изключително важно нашата комисия да излезе със становище. Аз се опитвам да работя отдавна в тази посока. А именно, когато става въпрос за равенство между половете, изобщо цялата тази тема за клаузите за правата на човека, за нас е наистина изключително важно да излизаме ние със становище. Защо? От една страна е много важно ние да изискваме анализи преди споразуменията и след споразуменията, както вече беше казано. И в тези доклади за правата на човека да се подчертае, че на, да се подчертае нашата позиция на Комисията за жените, а именно, че ние настояваме за подобни анализи и винаги да се подчертава, че правата на човека са свързани с международната търговия и не бива да се забравя равенство между половата. Благодаря, госпожа Форенца. Ако вече действително няма повече изказване. Госпожо Бьорк, искам да ви попитам, искате ли думата още веднъж? Да, благодаря ви съвсем накратко. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Аз разбира се съм напълно отворена е, към всички предложения. Сигурност има много добри между тях, за да постигнем компромисни решения, които да включим в е, нашия доклад. Както казахме вече, на 19 ноември ще бъде заседанието на координаторите, е, докладчиците в Сянка. Искам да попитам комисията, желая ли думата? Моля ви да бъдете кратки, защото започваме съвсем скоро с изслушването. Нали, thanks, Madam Chair, uh, thanks for giving us the floor. Благодаря за дадената дума. Благодаря на комисията а, uh, ви за дадената дума. Считаме, че наистина проекто становището разглежда всички аспекти на равенствата между половете. Искам да кажа, че много беше осъществено през изминалите години по темата, включително и а, специфичните разпоредби в това отношение и в Европейския съюз, подсилване на елементите, свързани с равенство между половете и човешките права. И смятаме, че а, наистина това становище е добро и бихме могли също да подсилим също различните търговски споразумения и как там да залегне въпроса за равенство между половете, да помислим какво може да се включи там и а, какво може да бъде приложено в други политики, като например сътрудничеството. Разглеждаме броя на измененията. Някои от тях вървят в насока разясняване на тези теми, а други като че ли не взимат предвид скорошните развития в европейските търговски политики. Може би ще трябва да помислим повече по темата. Нека да напомня, че комисията остава отворена за дискусии и ако можем да допринесем по някакъв начин, ще се радваме да го направим. Благодаря. Muchas gracias. Pues, eh, final... Благодаря. Добре, приключваме с тази точка от дневния ред и ще започнем нашето изкус... изслушване. Моля, дайте ни минута и половина, за да могат нашите оратори да, се... да застанат тук на подиума.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 Bueno, pues damos eh, comienzo a este hearing eh, sobre la dimensión de género en el. И така започваме нашето изслушване за а, трафика на хора. Мисля, че а, както знаете, ние вече разисквахме тази тема и в пленарните заседания за равенството, а също и трафика на жени и на деца. И ако тук пак се занимаваме с тази тема, тя е за да напреднем по директивата от 2011, където се говори за трафика на хора и а, изменението свързано с пола в а, тази директива. Тук имаме двама а, представители от нашата комисия. Госпожа Биердър е докладчика от нашата страна и от комисията по правата и свободите госпожа Бьорк. Тя също е докладчик. И а, имаме гости, участници, които ще ни представят техният опит и ще ни дадат нужната информация и това, надявам се, ще а, допринесе за обогатяване на вашите знания на всички тези, които искат да участват в изготвянето на докладите. Насилието, както и трафика на хора, е едно, една социална болест и трябва всички институции да се ангажират, включително и европейските, за да се сложи край. Има най-различни перспективи и бихме могли да работим по темата под различни подходи. Благодарение на това изслушване ние ще видим реалността по един по-глобален начин. Няма да а се, от, да продължавам с уводните слова. Сега ще дам думата на докладчиците от Комисията по въпрос на жените и от Комисията Ливе, госпожа Бердер и госпожа Бьорки. После ще изслушаме участниците в днешното изслушване. Госпожа Бердер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости и е, за присъствието и добре дошли ви желаем. Определено ще чакам с голямо нетърпение да чуя вашият опит. Аз съм докладчик по доклада за прилагане на директивата от 2011 за трафика на хора. Знаете, тази директива съществува отдавна и се прилага в различните държави, включително и моята. И а, смятам, че това е голяма възможност за парламента и за нашата комисия да разгледаме как се прилага на практика директивата. Дефиницията, която се използва в директивата, е доста широка и може би разширява дори е, дефиницията от предишната директива. Има доста части в тази дефиниция, но накратко е, три ключови елемента. Трафика включва действията, целите и средствата и може да бъде част от различни дейности, включително и набирането и превоза. Това също е включено. Това е престъпление и също плащането на хората, които контролират жертвите. Контролирането на този трафик е част от експлоатацията на жертвите. И също в дейностите се включват насилствен сексуална експлоатация, насилствен труд и насилствен просен. И има разлики в различните дефиниции, които се използват в държавите членки, в правните дефиниции. И не успяваме винаги да имаме съпоставими данни заради тази разлика. Това е нещо важно трябва да помислим за какво говорим и за какво не говорим в този доклад. Трафика на хора е отделен въпрос, свързан с настоящата а, криза с иммигрантите и трафика на хора като цяло. Може да се установи връзка между тези, които биват а, трафикирани, тези, които биват прокарвани, но а, не винаги нещата са едни и същи има разлики в отделните елементи, но има и общи неща експлоатация, транснационалност и съгласие. Жертвите на трафика нито са се, се съгласили конкретно, а просто а, са дали първоначално някакво съгласие, което после бива а, променено. И в а, а, директивата се а, казва, че а, има разлики в това отношение. Трафикът понякога означава дългосрочна експлоатация на жертвата. Трафикът винаги е транснационален. Може да се случи, когато държава, когато една жертва а, се придвижва, бива придвижена от едно място на друго. Трафикът е въпрос за злоупотреба с основни фундаментални човешки права и 69% от всички регистрирани жертви са използват за сексуална експлоатация. И от този цифра 95% са жени. Въпреки а, проституцията, за, която е основна цел на този трафик, нека да не забравяме, че има разлика. И има и други цели. Хората и жените най-вече са основните жертви на трафика за сексуална експлоатация. И а, това е престъпление, което е признато в световен план. И тези жертви на трафика именно са обекта на нашия доклад. Ние няма да ги съдим или да правим допълнителни изказвания с проституцията. Да, измерението, свързано с пола, тук е неоспорвано въпреки че този трафик засяга и мъже, и жени, и деца, но статистиките а, са, че мнозинството са, м- са жени и момичета, които се използват за сексуални на експлуатация. 80% между, от жертвите между 2010 и 2012 са жени. И а, в комисията Ливе също беше установено, че държавите, които могат да дадат малко по-детална информация за, за жертвите, 70% са на възраст между между 12 и 18, а другите, а има 2%, които са на възраст между 2 и 11 години. И има също така а, значително не докладване на данни за тези а, престъпления. Това също говори много за законната основа, както и за а, това доколко този трафик е признат. Така или иначе, как се казва в директивата, трафика е за различни цели и съответно трябва да имаме мерки, които са обособени по полове. Когато разгледаме тази директива от измерение свързано с половете, ще видим, че има разлика. Госпожа Бьорк ще погледне правните и юридически аспекти а, така се прави в Либе. Но тук при нас, в нашата комисия, ние трябва да се съсредоточим най-вече върху отношението и защитата към жертвите. И а, обикновено това понякога се пренебрегва, защото а, жертвите са много чувствителни и трябва да се реагира много внимателно. Жертвите на човешкият трафик, на трафикът на хора много често не достигат до правосъдието. Има проблем с идентификация на жертвите, въпреки директивата, която призовава за механизми, които да се а, установи ранна идентификация и подкрепа на жертвите. Голям брой жертви е, страдат от липсата на помощ, на финансова помощ също. Също, нека да видим как можем да решим тези проблеми. Това, за това сме се събрали. Ще бъде и добре да помислим за репатриирането на жертвите и също а, дългосрочно възстановяване на тези жертви. Добри практики, лоши практики. Благодарим за а, вашето присъствие тук и очакваме с нетърпение вашите изказвания. Благодаря. Благодаря, госпожо Бердер. Госпожа Бьорк. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Както каза и госпожа Бердер, комисията Либе се занимава най-вече с правните въпроси, наказателното право, така че подходът е по-различен. Работих по тази тема и работя доста време, даже преди да стана депутат. И Смятам, че жените всъщност са едни от основните двигатели на работата по тази тема. И наистина имаме нужда от такава перспектива, свързана с пола и точно вашата комисия, тази, която ще погледне от тази гледна точка. Напълно съм съгласна, че трябва да работим повече по защитата и правата на жертвите и достъпа им до правосъдие, но смятам също, че трябва и да вървим напред започнахме да правим разграничения между отделните форми на трафик и казваме, че при трафика за сексуална експлуатация трябва да имаме специфични инструменти, различни трябва да са те, примерно при трафик с цел експлуатация на труда и така нататък. Така че трябва да изпратим ясни послания към комисиите, към държавите членки. Бих казала също и че дори и в а, а, политиката за проституция може да има различни политик, подходи. Просто трябва да се учим едни от други. И ако не искаме да защитаваме а, само правата на жертвите, ние трябва да се съсредоточим и върху превенцията а, да не се допускат нови жертви трябва да видим какви са условията им, как да се борим с трафикантите и как да защитим жените и а, момичетата. Това до някъде засяга и експлуатацията на труда, т.е. друг елемент свързан с трафика. Тук малко се различаваме с госпожа Биядър в гледните точки, но смятам, че ще постигнем споразумение и очаквам днес да чуя нашите гости. Благодаря. Благодаря, госпожо Гърка. А сега даваме думата на нашите гости. И първият панел, всеки от вас разполага с 10 минути. Първо даваме думата на господин Йонас Хенриксон, който е детектив-сержант в полицията на Стокхолм. Господин Херингсън работи по проблемите, свързани с проституция и трафик на хора от 2008 година, а от 2013 година работи изцяло в звеното за борба с протестуцията и а, трафик на хора с цел проституиране. Така че смятам, че той ще ни предостави много важна информация. Благодаря ви, че участвате в нашето заседание. Давам ви думата. Oh, Благодаря ви. Благодаря ви за това, че ме поканихте. Искам да ви кажа, че аз работя на терена. Така че моята цел и моята задача е да арестувам колкото се може повече трафиканти а, и сводници. А, трафика на хора и проституцията са нещо абсолютно свързани и ще ви представя и няколко а, казуса и ще ви кажа какво, какви действия предприемаме и а, как се е развило шведското законодателство по въпроса. Първо трябва да спомена нещо за шведското законодателство. Имаме три вида престъпления трафик на хора, сводничество и тежка форма на сводничество, а, като а, светлината и фокуса е а, насочен към а, купувачите на сексуални услуги и особено тези, които купуват сексуални услуги от малолетни и е, деца. Прокуратурата разполага с много инструменти. Всички печалби от предоставяне на сексуални услуги, от получаване на сексуални услуги са а, средства, които а, са нелегално предобити. Повечето жени, които идват в а, Швеция, а, идват защото са бедни, незащитни. А, така че. А, човекът или лицето, което продава е, сексуални услуги е, е защитено и е, на него не му се търси наказателна отговорност, а лицето, което купува, е, бива преследвано наказателно не е необходимо да бъдете мъж, тъй като законодателството е неутрално от гледна точка на пола. Налагат се глоби на извършващите това престъпление. Нашите аргументи са следните. Ако а, законодателството се а, прилага, а, би, то би трябвало да доведе до а, изчезването на проституцията, но има нужда и от а, има нужда от посредници между купувачите и продавачите, като в последно време това посредничество се извършва предимно по интернет. Има много реклами. Вижте тук рекламите с цената на услугата за 40 минути, телефонния номер на лицето, предоставащо услугата. Можете трябва по, по, по, по принцип само да звъннете, за да си поискате среща. Аз е, съм го правил. Е, назначил среща с е, момичето. е, то ми предостави своя адрес. Е, отидахме с е, колега Тя ме насочи към апартамента, където трябваше да се състои срещата, така че ние можахме да направим връзката между тези, които наемат или притежават а, апартамента и на практика те са посредници или сводници при а, това, на това е, деяние. Извършихме наблюдение над апартамента. Всеки, който посещава този апартамент, се, се смята за, е, за подозрян. А, е, понякога извършахме по подслушване, имаше записи относно цената на услугата, имаше и предоставяне на услугата, секс на излизане мъжът беше задържан. Също така събрахме доказателства, като снимахме СМС-ите, които бяха получени на неговият телефон и имахме доказателство, че секс е се е състоял в този апартамент. Много от а, задържаните признават а, своят извършван, извършеното престъпление и а, трябва да заплатят глоба за това, за да не бъдат наказателно преследвани и лишени от свобода. С това, това законодателство ни дава пряк достъп до момичетата, които предоставят сексуални услуги. Много често те са а, жертви те ни предоставят а, е, сведения, а пък ние от наша страна, благодарение на тези а, е, законодателни мерки, можем да им предоставиме а, е, помощ, а, соци, а, психологическа помощ, да им помогнем да а, се от да се отърват от а, своите сводници, да променят начин си на живота. Също така раз, разговаряме и с а, мъжете, купуващи услуги, обяснявайки им, че всъщност те а, по този начин помагат на организираната престъпност. Законодателството до, до известна степен улесни нашата работа, но ние бих в е, нашата задача също така е борбата с е, насилието срещу жените. С течение на годините на прилагане на закона, като че ли има намаляване на броя на покупателите на сексуални услуги, като че ли има все по-малко и по-малко участници в престъпната дейност, събираме много повече информация и ние сме в пряк контакт, както казах, с самите жени. Сега, не, не, не е необходимо да се предприемат много мерки, в крайна сметка за прилагането на това законодателство понякога са необходими само няколко полицая, които да извършат конкретните действия на терена. Сводниците се страхуват от нас закона, законодателството ни дава възможност да защитим тези жени, да разговаряме с тях а, и наистина пазара на сексуалните услуги пострада тежко от приемането на законодателството и на практика унищожава този пазар. в съседни страни също бяха предприяти подобни мерки, което обаче доведе до известно повишаване на цените, тъй като мъжете се страхуват от прилагането на законодателството готови са да платят цената, която им се поиска. Имам, я много от жените всъщност са принудени да извършват тези услуги. Така че не разполагам с много време, но мога да ви кажа, че всъщност най- най-важното е, че ние търсиме наказателна отговорност на а, купувачите, а е, считаме е, продаващите сексуални услуги за жертви. Е, и законодателството трябва да се използва по предназначение и трябва наистина да се вземат всички мерки, да се използва доколкото е възможно последствията от прилагането на това законодателство. Благодаря ви много. Благодаря много. Това, което казахте, е много важно за разбиране на всегитевната работа в тази област. Това може да помогне на много жени да се изтръгнат от трудното положение, в което са поставени. А сега искам да дам думата на госпожа Рейчел Моран, автор и член на организацията Space International. Госпожа Моран също е автор на книга моята работа в областта на а, борбата с проституцията. Space International е организация, която дава гласност на преживяванията на жени, които са а, страдали а, поради това, че са били принудени да проституират. Това ще ни помогне да разберем реалността на това, което става край нас. Благодаря ви, че сте тук и имате думата. Благодаря. Първото, което искам да каже е, да коригирам е, грешният превод на е, подзаглавите на моята книга. Моята работа в, в, на полето на проституцията съвсем не отговаря на това, което е съдържанието на книгата. А, защото а, проституцията не е работа това е посегателство, за което се взимат пари. Е, вече от много години е, работя 10 е, години, събирам факти, през последните 5 години работя с жени в цял свят. С, в и извън организацията Space International. Тоест, е, в този смисъл, проституцията и нейните проблеми са част от моя живот вече 25 години. И мисля, че имам е, право и задължение е, да заявя, че никога не бих дошла. Била тук, била другаде и да се присъединя към твърдението, че трафика на хора по някакъв начин се различава от проституцията. Защото трафикът е вид движение, национално или международно движение на хора. А проституцията е крайният резултат от трафикът за нуждите на сексуалната експлоатация. Ако нямаше проституция, нямаше да има а, трафик на хора за нуждите на проституцията е, мисля за една, примера с една жена, която е, е, имаше да, опит, който смятам, че е типичен. Е, винаги се сещам за нейния опит, когато чуя думата трафик на хора за нуждите на е, сексуалните услуги. Но тук става дума за различни видове принуда. Е, не просто я е, вкарват в един е, ван, за косите и дърпват, е, прибират и паспорта и я продават за принудителна проституция, от която страда тя в години. Значи, това е, което чуваме, което виждаме виждаме и на, в филмите и другаде, но реалността реалността, е, реал, реалният живот на жени, с който познавам, е по-различна. Принудата а, има различни прояви, цял, цяло ветрило, цял спектър от различни проблеми. Няма жени, които са щастливи, уверени, добре платени и да преституират единствено за своя сметка, без каквато и да е форма или вид на природа или вид принуда. Трябва, което, което това е да разберем на, на, на земята, всичко, което става, ако погледнем към себе си, а не само навътре в себе си, а, какво ще видим? Ще видим огромното преобладаване на бедни, небели жени – в страни като Ирландия, където е, повечето са бели, мнозинството от жените, които преституират, те обикновено, обикновено се биват принудени да преституират още в най-ранна възраст, 15, 16, 17 години. Всички сме минали пред системата на социалните грижи. Не може обаче да се преструваме, че трафикът на хора за нуждите на проституцията е нещо, което става някъде другаде. Че значи, то е някакви на трафика, че се падат 10-15% е, от световната проституция, останалата част от нея е нещо различно, е, където е, жените са щастливи. Никой не може да каже, че те са избрали да вършат това. Може да го правят, но това е поради липса на каквато и да е альтернатива. Трябва да кажа, че вече ми е дошло до гуша да чувам, че трафикът на хора за сексуално и за сексуални услуги и проституцията са нещо различно едно от друго. Трябва много добре да разберем какво всъщност е проституцията. Проституцията е използване на тялото на човек, обикновено жена, от някой, почти винаги от мъж. И значи, когато говорим за измерението на трафика на хора, което се отнася до жените, трябва да имаме винаги предвид това. Много се радвам, че говоря след господин Хенриксън, защото шведската полиция върши по-добра работа от всички е, други полицейски е, сили в света, които познавам. Времето ми е малко, не искам да огранича времето за въпроси и отговори, което ни остава. Затова ще кажа само следното. Какви решения се предлагат от политиците? Най-популярното решение е модела на декриминализиране на проституцията, предлаган в Нова Зеландия – би могло това предложение да ме забавлява, защото подобни са исканията за легализиране на Германия, Полша, Австрия, Швейцария и къде ли не. Защото онези, които преституират в Нова Зеландия днес, не казват какво става в страните, които споменах и бих искала да знам на коя планета се намираме, когато смятаме, че а, декриминализирането или легализирането на присъствието в една страна или друга ще промени нещата. Преди няколко дни срещнах друга млада жена от Нова Зеландия и тя вече се е откъснала, избавила от живота на проститутка и е, какво беше удивителното от моя разговор? А винаги се удивлявам на същото нещо, което говоря с тези жени. Когато я обясних, че в САЩ и в Западна Европа политическите противници на подобни предложения, като че ли смятат, че знаят точно какво е законодателство, което трябва да се приеме. Но каквито и правни термини да използвате, легализация или декриминализация, ако вие декриминализирате дейността на сутеньорите и на онези, които ползват услугите на проститутките, всъщност няма да помогнете на никой. Само един пример – за който имам време. Това е да кажа, че непрекъснато чувам подобни предложения. А, и, е, трябва да кажа, че а, световната търговия а, а, за нужда на проституцията а, е болест, чието край не, не се вижда. А, но тази жена, за която спомнавам, ми каза, Бързо говорихме, но почти чак да пропусна това, което тя каза. Тя каза, не можем да, си, да имаме чершафи, защото а, а, по 10-12 души обслужваме на ден имаме гумирани матраци, така че те да могат бързо да се дезинфекцират от един, след всеки клиент. А хората, може би, не разбират целият ужас на проституцията. те, те не, не, може би няма да разберат какво ме тревожи толкова много именно в този разговор. Тъжи жена говори, че няма чершафи на леглото си. Не се тревожа от това. Тревожа се от това, че проституцията в система, която е декриминализира, а именно е, декриминализира действията на експлуататорите на тези жени, <coughs> какво ще стане при една подобна система? Цялата работа е толкова дехуманизиране, че просто става дума за един конвейер. И няколко вече органи на ООН, пък и други, Amnesty International, Human Rights Watch и други, е, е, твърдят, че това било е, препоръчително, че това е модела, към който трябва да се стремим. Декриминализацията. Има ли тук представители на Amnesty International? В залата няма. Ако имаше тук техни представители, бих ги попитала защо а, британският а, британският сводник Дъглас Пърт а, а, направи предложение, което а, беше стана началото на сегашните политически предложения повдигнах този въпрос пред 2014 година, януар 2014 година в, в парламентът в Северна Ирландия. А също така защо а, а, започна консултантски процес, а, процес на консултации, а, а, когато а, участието а, с участието на жена, известна като известна мадам. Проституцията и трафика на хора, това е най-големия скандал с връзка с правата на човека в нашия свят. Благодаря. Е, значи. Да. Много ви благодаря, госпожо Моран. Благодаря ви, че зададохте въпроси, поделихте вашите коментари. Тази тема наистина е изключително важна не само за нашата комисия, но и за целия парламент. Като председателка на тази комисия и лично аз бих искала да споделя, че е, подкрепям всичко това, което вие казахте. Не можем да откъснем трафика на хора и проституцията като феномен. После ще чуем, разбира се, и докладчиците в, в, в, в сянка, но сега нека да чуем а, госпожа Кораца Билт. Оратора говори без микрофон. Искам само да кажа, че много ме развълнувахте с вашия раз, вашите разкази за експлуатирането на жени за целите на сексуална експлуатация. Това, което вие споделихте като ваш опит от действителността. И а, е, не трябва да забравяме, че много от жертвите са деца. Те са момичета, те са много уязвими и техния брой се увеличава. И това е наистина много заплашителна тенденция, защото точно тази група а, е, те нямат избор. И, както вие казахте, според нас шведския закон шведската правна уредба, поне ние се надяваме да даде някакви резултати. Каква е връзката според вас между трафик и миграция? Бях в Лампедуза, аз бях ръководител на делегацията на, на комисията Либе и бях впечатлена от неправителствени организации, които работеха там на терен, които се опитваха да идентифицират кои жени са всъщност биха били пострадали от трафик на хора, например жени от Нигерия. Както всички знаем, това е много сериозна мрежа и имаше много интересен семинар, организиран от координатора по, за борба с трафика. И там беше поставен въпроса за безнаказаността. Как всъщност да се развият тези мрежи? Всъщност трафикантите са познати. Имената дори са знат на тези хора, не само мрежите. И те могат да бъдат подведени под отговорност, могат да бъдат закарани в съда, но липсва доказателства, които могат да бъдат използвани в съда. И това всичко, всичко това е обезкуражаващо. А разполагаме с дронове, разполагаме с какво ли не. Ми нека да се използват всъщност цял тази техника по един устойчив начин. И Разбира се, че това е европейски въпрос. Европейския съюз трябва да отговори по уместен начин разполагаме с е, редица инструменти, заповедта за е, ареста и така нататък. И моят въпрос е как всъщност обмена на информация, данни между държавите членки, разбира се и с трети страни, страни по транзита, могат да а, е, засилят това сътрудничество и този обмен на данни достатъчен ли е? И как всъщност ние можем а, непосредствено да използваме тази информация? как можем да засилим доверието на държавите членки и те съответно да предоставят подкрепата, от която всички ние се нуждаем. И как всъщност да засилим доверието си в съдебната власт. Защото тези хора трябва да бъдат осъдени. И а, последният ми въпрос е свързан с ам, установяването на финансирането. Знаем всички, че става въпрос за организирана престъпност с милиарди долове печалба, как може да бъдат проследени финансовите потоци. Защото това е фин, сериозен финансов инструмент и трябва той да бъде прекъснат, за да се спре с без, безнаказаността. Благодаря ви, госпожо Коренца. Госпожа Ханибал има думата. Благодаря ви. Благодаря за наш, на нашите гости. Изключително съм удовлетворена от този дебат. Разбира се, че надя... това няма да реши всички въпроси и трябва да се предвидят още възможности за това, да се поставят пряко въпросите, въпросите свързани с тези жени. И Разбира се, че ние говорим за това, но по принцип в обществеността мисля, че нещата, на нещата не се гледа по този начин. Може би в Швеция там настъпват много промени, но като цяло в Европа някакси проституцията не присъства последствено до нас. И жените наистина са третирани ужасяващо. И ние като евродепутати разполагаме с позиция, разполагаме с някакви възможности за въздействие. Трябва да започнем наистина открито да говорим за тези въпроси. И връзката с трафика на хора е изключително а, а, важна. И това трябва да бъде представено на обществеността. Знаете, че аз съм представител на, на Лондон и Лондон е очевидно е, крайна дестинация. Но трафика действително е въпрос. И трябва да продължим кампанията си. И ние като евродепутати носим отговорност за това. Охващайки всички тези въпроси, трафика и проституцията – и аз не смятам, че Amnesty International наистина могат много да помогнат. Предполагам, че всъщност е хубаво е да се потвърди информацията, откъде те разполагат с информацията, която предоставят. Но мисля, че приемането на тази резолюция породи доста проблеми. Смятам, че ние трябва да направим всичко възможно да насърчаваме разпространението на шведския модел. Разбира се, ние сме част е, от парламента. Имаме своя принос към политиката на парламента и ние ще продължим да работим в тази насока. И се надявам наистина да задълбочим тази тема. Разбира се, ние не можем като Европейски парламент да наложим е, разпространението на този модел навсякъде в Европейския съюз. Но трябва да продължим работата си е, в борбата за също трафика на хора. И това е наистина съществен елемент в нашата работа. Разбира се, е, има предвид законодателството. Това е много важна основа, именно криминализирането на а, купувачите и куп, за купуването на сексуални услуги. И се надявам, искрено, парламента всъщност да се включи по-активно и да предложи наистина много категорична политика. И освен това, трябва да обвършим този феномен с миграцията. Аз ще бъда докладчик по доклада за собствена инициатива, по собствена инициатива по този въпрос, защото съществуват различни форми на посегателството срещу жени, които трябва да разгледаме. Трябва да разгледаме целият контекст, може би ще се появят други въпроси. И в дългосрочен аспект също така. Аз, както казах, работя по всички тези въпроси, за да се промени по някакъв начин е, националния менталитет по тези въпроси, националното мислене. И се надявам, че след този дебат ние няма да се откажем, ние никога няма да се откажем, разбира се, в нашата комисия, но трябва да се направят още повече неща. Благодаря ви, госпожо Ханибол. Не знам Госпожо Хенриксон, госпожо, господин Хенриксон, госпожо Моран, желаете ли да реагирате, да отговорите на въпросите? А всъщност госпожа Бирде поиска думата. Преди да пристъпим, да чуем отговорите на нашите гости, имам няколко въпроса, ако позволите. Става въпрос за връзката между проституция и трафик. Не отричам, Както казвате, че ако не съществуваше проституция, нямаше да съществува и трафик за целите на сексуални услуги. Но трафикът е нещо повече. А, не исках а, да правя оценки за проституцията, но разбирам това, което казвате. Принудата и проституцията, която се базира на принуда. Искам да добавя нещо, което чух на един семинар в Лондон, където бяха, присъстваха професионални организации на проститутки и работа с тях и така нататък. Така че никога, прави сте, никога не съм чувала някоя млада момиче да каже, че това е било избора на живота и е именно да работи като проститутка. Така че искам да попитам, да помоля за едно малко пояснение от Швеция. Ясно е, че всъщност в Швеция се променя обществото. преди закупуването на сексуални услуги. Каква е работата между полицията и а, съдебната власт? когато говорим за намаляване на безнаказаността. Смятате ли, че а, момичетата всъщност могат да, те са способни да разкрият а, своите трафиканти или сутеньорите? Може би това дори ще влуши живота им. И смятате ли, че вашата работа действително намалява трафика? Или смятате, че пренасочвате трафика на други места? А, и въпрос към Рейчел. Наистина много ви благодаря за вашето представане. Да, трудно е действително да се разграничава между трафик и проституция. Но въпросът е как се процедира в страните, например в Обединеното кралство. А, това се процедира по този начин само към а, момичета или жени, които знаят, че действително са потърпевши и жертви на трафик. Вие смятате ли, че момичето може да каже на, на клиента, помогнете ми, жертва на трафик съм. Може би това е възможно в някои случаи. Мери също така спомена Лондон и Оксфорд, където имаше един доста сериозен случай, където едно момиче е, е било продадено, продавано и е, са упражнявани посегателства в Оксфорд. Така че трафика е нещо повече, разбира се, но действително смятате ли, че е, това е, е толкова вярно, че ако нямаше проституция, нямаше да има трафик за целите на проституцията? Важно е да сме наясно с това. Колко Виждам всъщност вашите е, притеснения относно принудите, знам. Но знаете ли колко момичета всъщност е, били трафикирани? Имали ли сте възможност да ги идентифицирате? Колко е, момичета от съответни места са живели в бедност и след това са били принудени да продават сексуалните си услуги? Имаме още две изказвания, два въпроса и след това ще дам думата на гостите. Благодаря. Благодаря за интересните презентации, които направихте. Искам само да попитам детектор, детектор Хенриксон детектив Хенриксон, какво всъщност смятате, че ще е полезно в шведския закон, а, за да се преборим ние с трафика? Как, какво, какво означава това във вашата работа? Например, каква е спецификата при вас в Швеция спрямо а, останалите държави? И също, ние за тези, които искат да знаят повече, ние организираме семинари, в, семинар в един часа, който влиза в а, детайлите на а, скандинавския модел на борба с а, проституцията. Това е просто да ви уведомя. Благодаря сега госпожа Уенсберг. Благодаря за дадената дума. Благодаря за презентациите, много интересни презентации. Трябва да кажа, че наистина се радвам, че съществува този шведски модел. Имам въпрос относно ресурсите в, към, в шведските служби за борба. Защото, знаете, виждате сега, има голям а, прилив на мигранти към а, Швеция в момента и предполагам, че ще имаме още проблеми. А, сега, както каза госпожа Кораца Бил, знаем ли кои са тези трафиканти? А, можем ли да се подготвим за допълнителните проблеми, които можем да очакваме а, заради трафика на хора? То това е въпросът, който искам да ви задам. Имаме ли ресурси да го направим? Полицията със сигурност има нужда от ресурси. Това въжи за всички държави, включително и Швеция. Също говорите за това, че пазара трябва да стане по-неатрактивен. Да, така е. Да, наистина, когато а, потребителя, този, който купува сексуалната услуга, също носи наказателна отговорност. Да, това наистина ще направи пазара по-неатрактивен. Но вие мислите ли, че всички хора, всички тези жени, които биват идентифицирани, на които се помага, мислите ли, че те получават нужната помощ? Достатъчно ли се прави за тях? Това е въпрос към госпожа Морган. Госпожа Кораца Билт иска думата. Нека да напомня, че говорим за борба с престъпниците, които експлуатират иммигрантите. Не да се борим срещу иммиграцията. Не искам да ни толковате погрешно по темата. Тук в този парламент отпуснахме допълнителни ресурси, допълнително подсилване на Frontex в операциите за Средиземноморието, за наблюдението на бреговете, бреговата полиция, да защитава иммигрантите, тези уязвими деца, а не да а, отблъсква иммигрантите от Европа. Благодаря за дадената ми дума да разясня това. Благодаря. Благодаря, дам думата на нашите гости. Госпожа Ериксон. Да, записах си максимален брой въпроси. Надявам се да успея да отговоря. Относно казаното госпожа, от госпожа Кораца Бил за обмен на информацията, полицейските служби винаги имат нужда от повече ресурси, искат винаги да направят нещата по-добри. Разбира се, но това, което аз лично бих искал, е да видя а, едно и обращение от страна на европейските централни служби, които да ми питат какво, как виждаме ние структурата, как искаме да се организират нещата, за да можем тогава вече да им заявим нашите нужди. Ако сега с новия шведски модел имаме около 200 души а, сега имаме около 200 души по-малко, 200 престъпления по-малко, които сме заловили. А, бих казал, че голяма част от жените, които са експлуатирани, са експлуатирани, защото просто нямат никакви други опции и възможности. А, а самите експлоататори всъщност са много добре организирани и имат, разполагат с огромни парични средства. Те имат повече пари, отколкото а, ние. И те следят много внимателно за всички тънкости и пропуски в законодателство. Например, в Швеция. А, в Стокхолм ние оперираме добре, но примерно това е само в столицата. В останата част от страната нямаме такива средства. Така че обменът на информация е много, много важен. Трябва да се опитваме да спрем всъщност големите риби в бизнеса. Много много от тези големи риби всъщност не са дори в Швеция. Много от тях имаме такъв случай с Румъния. Ние там нищо не можем да направим. Основно, относно обучението имаме а, такава програма. В Швеция имаме а, традиции в обучението на нашите служители и също Очевидно е, че ако вие сте а, прият да работите в а, тази област, в полицейските сили, разбира се, то става възоснова на опит, а, но ние все пак даваме и допълнително обучение. А, как а, а, дали момичетата, които са експлуатирани, говорят с нас? Да, те са в много тежка ситуация. Много често ние го установяваме с закъснение. Много от тези момичета, примерно, не казват в, още в началото, когато започват. Например, имахме случай, когато едно момиче дойде и каза, да, не може да ви кажа, когато започнах преди две години, но ето сега вече а, съм в много трудна ситуация, баща ми умира в Румъния и, и имаме и други случаи. Или пък друго момиче, което всъщност е било експлуатирано от уж приятеля. А, така че ситуациите са различни. И понякога да, те говорят с нас и ни разказват много неща. Така че, а, когато става въпрос за социалната да, помощ, да, там може да се работи още и всички държави мисля, че могат да работят заедно, за да подобрят а, този, тази помощ. когато става въпрос за проституцията в Швеция и как да намалим търсенето. Разбира се, не можем да премахнем напълно проституцията и трафика на хора в Швеция, но това не значи, че трябва да скръстим ръце никога не сме решили никакво престъпление само с законодателство, но просто наистина трябва да стане все по-трудно да се купуват сексуални услуги в Швеция. Смятам, че когато става по-трудно за купувачите да купуват такива услуги, те ще намалят търсенето. И разбира се, смятам, че ще е добре да се последва този модел в други държави, за да няма ходене в съседни държави да се купуват секс услуги. И трябва да, естествено, ключо е да намерим сводника, този, който експлуатира въпросните е, хора. Въпрос на време е да имаме все повече иммигранти, е, жени, момичета. Те дори не са включени в е, системата, не са регистрирани. Така че много е вероятно първо те да станат жертви на трафикантите и на тези, които ги експлуатират. Надявам се, че успях да отговоря на вашите въпроси. Госпожа Моран. Госпожица Моран. Няколко забележки. Първо, по вашите коментари, госпожо Бирдер. В повечето случаи проституцията отговаря на а, критериите за трафик сексуални, за, за цел сексуални услуги. Повечето от тези жени са насилени да сътрудничат. Не съм виждала проституция, която да не се да не може да се дефинира така. Всъщност, преди няколко години а, говорихме по тази тема с една жена, аз и една жена, която също а, е оцеляла след този трафик. Тази е, жена е в Съединените щати и съпоставихме виждането в Европа и Съединените щати за трафика за цел сексуална експлоатация. И аз на времето бях сравнително млада и разбрах, че според законодателство на Съединените щати могат да се обявя, че съм жертва на трафик. И просто а, там нещата са по-различни. Но това а, не е нещо, което а, разглеждам по същия въпрос тук, по същия начин тук. Така че, мисля, че имаме и а, културен проблем. Така или иначе, за мен, мога да кажа, че всяка една от жените, с която съм дискутирала, а, е е, била насилена да се продава. Имала е някаква, преживяла някакъв вид насилие. Имала, страдали са от деградиране на личността. И това е част от техният работен живот, така да се каже. Например, както един работник в сладкарски цех, непрекъснато му мирише на канела, защото това е част от живота му, от работния му ден. И проституцията и трафика трябва да се поставят на същото ниво на сериозност на престъплението. Много често а, го говорим това винаги се прави разликата между проституция и насилствен труд, трафик с цел сексуална експлуатация. Накрая искам да кажа, много често чувам хората да казват, аз не искам да съм моралист. И сега тук да изтъквам такива каузи. Разберете, и аз е, не, искам да бъда съвсем открита и да кажа, че сме си позволили и, и аз също, това ми е вината, че има нещо грешно в това да взимаме морални решения. Като че или моралът ни е някак си изкривен в общественото мнение. Просто да го кажа. Това е, това е, това е смешно, смехотворно е. А, ние като че ли се страхуваме да изтъкнем тези морални съображения пред нашите политици, пред хората, които трябва всъщност да предприемат действията не говорим достатъчно за човешки интегритет. Е, muchas gracias. Е... Благодаря много, госпожо Моран. И сега, за да приключиме с обсъжданията на по този панел, бих искал да бих искала да благодаря още веднъж на всички участници, защото беше много важно да обсъдиме тази действителност от различни гледни точки и да видим по какъв начин можем с нашата дейност да спомогнем за решаването на тези проблеми, които а, са а, тежкото ежедневие на хиляди и хиляди жени. Сега не разполагаме с много време, но преминаваме към обсъждането на вторият панел. При... Тук са госпожа Мария Василядо, която е координа... координатор на борбата с трафика в Европейския съюз с, с цел създаване на повече приемственост и, и координираност на политиките на различните европейски институции в борбата срещу трафика на е, хора и също така Знаете, че Европейския съюз е приел стратегия за борба с, с трафик с хора 2012-2016 година, така че благодарим на госпожа Василиадо, че дойде да сподели своите становища с нас. Госпожа Василядо, имате думата. Благодаря ви за това, че ме поканиха. Дами и господа, бих искал първо да благодаря на Европейският парламент, който работи в тясно сътрудничество с всички нас през последните години. Както каза госпожа Ханебъл, ние няма да се откажем от тази борба и го доказваме с всяка измината година и продължаваме да работиме в тази е посока. Е, благодаря за инициативата, благодаря и за е, доклада на тази тема. Прежде говорящите си, по-специално депутатите, доказаха наистина, че подхода на комисията е правилен и виждам, че тук има едно отражение на този подход. Трафика на хора е много тясно свързано с купуването и продаването на човешки същества, но същевременно трафика е, е един феномен, който има много характеристики свързани с пола. А, аз ще говоря на основата на това, което чух до сега. Когато говорим за трафик на хора, аз няма да се връщам към дефинициите, тъй като Катрин напра... така представя ни много точни дефиниции, но искам да ви кажа, че става дума за трафик с цел сексуално експлуатиране, но също така става дума за трафик с цел а, насилствен, насилствен а, труд, а, труд при робски условия, трафик с цел принудителни бракове, незаконни осиновявания, трафик на органи и така нататък. Така че това са престъпления, които се, от, в, в, които се извършат спрямо мъже, жени, деца, момичета, момчета. От самото Трафика на хора е един структурен метод на насилие е, спрямо е, хората и по-специално спрямо жените. Многократно сме казали, че когато борбата е за намаляване на търсенето, е важно да се използва да се използват възможностите, които предоставя е, директивата Защото какво се използва, какво, как, какво се използва, как се, как се действа, като се увеличава уязвимостта на лицата, като се използва възможността те да бъдат подставен, под, поставени под зависимост. Но през последните 4-5 години измерението свързано с пола като че ли по намаля до известна степен и можем само да се радваме за това. Директивата е една отновна, от, основна рамка за борба с това престъпление срещу човешките права. Това обаче не са само думи, наистина има и дела за тези думи. Разполагаме с данни, Имаме, имаме данни, които обрисуват насоките. 90% обаче от експлуатираните е, по силата на тези дефиниция са жени. 95% от зарегистрираните жертви на сексуална експлоатация са жени. Нека не забравяме също така, че 71% от трудовата експлоатация се из, упражнява спрямо предимно спрямо жени и момичета. Има и, разбира се, много, много други форми на експлоатация, където жените представляват 52% от експлоатираните лица. като че ли а, има дори някое сравнование между различни а, и, институции от, относно какво точно е експлоатацията. Нека обаче бъдем много предпазливи. През последните години Финанс финансирали, финансирали сме много изследвания и сме изследвали предимно експлуата, трудовата експлуатация, експлуатацията на а, работещите и поистъкме и постигнахме някакви резултати. Но а, в, край, в крайна сметка мисля, че няма нищо, е, няма някои казват, че е деликатно да се обсъжда проблема свързан с сексуалната експлуатация. Аз не намирам, че има нищо деликатно. Ние не можем да се е, да, да считаме, че някои жертви са по-малко жертви от други е, жертви. Така че е, колкото до трафика с, с с цел сексуална е, експлоатация, за сега не разполагаме с данни, че този трафик е намалял. Необходимо е също така да си помислиме как е, по е, признак пол жертвите биват защитени или поставени под е, закрила. Няма да не влизам в дискусия за проституцията като такава. Факт е, че проституцията е един много рисков отрасъл, когато става дума за трафика и тук няма нищо деликатно да не се, и нещо, което не, не може да се говори. Всич, повечето или почти всички жертви на а, трафика на хора се намират в завършват в проституцията. Така че това е наистина един високорисков сектор. Същото бихме могли да кажем и за някакъв вид риболов и така нататък. Но тук, колкото до данните, да, Хората казват, да, разполагаме с а, данни. Понякога дори се боричкаме за, за проценти. Повече това или повече онова. Е, според Евростат 60% от регистрираните жертви са деца. Какво да направим тогава? Дали става дума само за цифри, дали става дума само за данни или за тях се крият човешки същества. Когато говорим за този вид а, трафик, нека не забравяме, че става дума и за други форми на престъпления, многократни изнасилвания а, или и принуждаване хора, които биват а, вкарвани в проституцията с насилие. Но когато говориме за жертви, е, нека не забравяме следното. Като че ли се, намеси, се намесваме на един много късен етап. След, след като вече жертвите са станали жертва на, на престъплението. Когато говорещите с деца, които са били купувани, продавани, аз, а, аз лично разговарях с едно момиченце, което днес е на 15 години, което вече има дете, което е родено след изнасилване. Съгласен съм с казаното от вас – че превенцията е най-важното. И за да не се намесваме, когато вече стане прекалено късно. Рачел каза, че в крайна сметка, в крайната цел на трафика по полов признак е проституцията. Да, знаеме, че е така. Когато а, някои хора говорят за трафи... ли, ли, ли, лице, което е, е обект на, на е, трафик. Това лице всъщност е жертва, това е лице, което няма права. Разполагаме с е, съответното законодателство, с съответната стратегия, няма да се връщам към това, но и в двата инструмента из, измерението по пол присъства много ясно. Госпожа Бърдън представи е, правната дефиниция. Аз лично смятам, че тук става дума за хора, които е, искат да се здобият с печалби по законен и незаконен начин. Ако няма жертви, ако, ако няма а, печалба, може да има много други страшни неща, но няма, тогава няма да има трафик. В такъв случай, какво трябва да направиме? Трябва ли да, глед, да, да а, принципа да бъде следва и парите? Ние не знаеме достатъчно според Международната организация на труда ми, стотици милиарди е, всяка година се генерират от е, незаконен труд. Държавите членки имат задължението да намаляват, да, да вземат мерки за намаляване на търсенето и така нататък. Разбира се, държавите членки също така са, са приканени да ем, превърнат този вид деяние в, прес, в, в, в престъпен състав. Правиме също така всичко възможно за а, проследяване на, на парите, но нека не забравяме, че и пари, парите водат до търсене и търсените водат до пари. Мисля, че Силвия ще се спри на това. Ще се спри на това по-късно. Европейската ком... комисия е включила тези проблеми и в е, дневния ред за миграцията и в дневния ред за сигурността, защото става дума за престъпление, става дума за организирана престъпност, която всъщност води до е, разширяване и до свързване с други форми на е, престъпност. Разполагаме е, много, с много данни, е, за приложението на съответните разборедби от разузнавателните служби и така нататък, включително. Но нека не, нека не забравяме, че това не, по, не, не, не пречи имаме и свързване на а, другите видове трафик с а, трафик а, на хора, като различни видове на незаконна търговия, които по някакъв начин се свързват с трафика на хора и се стига до това млади момичета от Нигерия да бъдат докарани за, експлуатиране, за експлуатация в а, Европа. Нека не забравяме, че много често това са и деца. Да, несправедливо е казвам. Но, примерно, Днес трафика на деца води до генериране на приходи от 4 до 8 хиляди, някои на, понякога тази цена достига 40 хиляди. Като не винаги тези, тези суми се дължат само на Русия. Така че няма, няма но няма да няма да, да, да не влезам в а, а, проблема, но е, ще, ще спомена само за едно изследване, което доказва, че деца, които са а, били обект на трафик, по-късно се превръщат в а, жертви на а, сексуална експлуатация и така нататък. Сега, какви са следващите ни а, стъпки? Държавите членки предоставят е, обзори за случващото се по, е, в страната е, с данни и на основата на това ние изготвяме един общ обзор. И по силата на директивата за трафика всички държави членки не изпращат нотификации, освен Германия. Същевременно се прави в момента една оценка на въздействието, т.е. резултатите получени в страните, където а, тези деяния са, а, се считат за а, наказателни престъпления. Мисля, че е крайно време обаче да се засили и укрепи а, правната рамка, защото в много дър... държави е, членки може, може да се купуват и продават услуги, които са а, следствие трафик на хора и това обаче не е, а, е, престъпен със състав. Също така тези, които участват в е, цялата верига на експлоатация, в някои страни не биват е, считани за извършващи престъпления. Значи, ако приемеме, че в някои страни продажбата и покупката не са наказателно престъпление, услугата следствие на продажбата и покупка не са наказателно престъпление, то що за общество сме ние? по силата не, при хората, които работят по намаляването на е, искането бяха е, поканени на един е, форум. Някои ме попитаха защо се канат тези хора, темата не е ли прекалено чувствителна. Ние считаме, че не. Поръчали сме и изследвания на различни университети, включително и този на а, университета на Силвия. Надяваме се, че след следващата година това изследване ще бъде представено тук пред депутатите на Европейския парламент, но Силвия ще каже нещо повече за това, но това, което мога да кажа само е, че няма жертва, която да е по-важна или по-ценна от друга е, жертва. Ние не сме тук, за да се боричкаме за, за жертви, за проценти и така нататък. Няма деликатни теми, които не могат да бъдат е, обсъждани или повдвигани. А, понякога наистина а, е, лицата се склоняват, смятайки, че а, е, ще имат е, по-добър живот, но в крайна сметка наистина те не нямат по-добър живот така че въпросът, който трябва да се зададем е кой получава парите и кой се възползва от това. Ако не си зададем този въпрос, то тогава няма да си свършим работа. Е, много ви благодаря. Съжалявам, че трябваше да ви напомня да бъдете по-кратка, защото в край на краищата трябва да успеем да се впишем във времето, с което разполагаме. И затова сега веднага ще дам думата на Силвия Уолби, е, професор по социология. и е, председателка на катедрата в ЮНЕСКО по проучване в въпросите на равенството между мъжете и жените. Но, е от университетът в Ланкастър. В миналото съм се запознавала с вашата работа. Благодаря ви, че сте тук. Давам ви думата. Благодаря. Много се радвам, че съм тук и имам възможност да се чуе гласът на университетът е в един демократичен публичен дебат. Това, което ще говоря, се отнася до трафикът на хора и полът на жертвите ще предложа нов начин за мислене по този въпрос. Също така ще предложа и някои съвсем конкретни препоръки, постепенни стъпки. Докладът беше е публикуван, като трафикът на хора и полът на жертвите. Имаме европейски екип, който работи по тези въпроси от Германия и от Ланкастър. Специално внимание отделихме на превенцията, както и на, както казах, полът на жертвите. Превенцията е в основата на стратегията на Европейския съюз и на, в основата на европейските директиви по този въпрос. А, но какво, е, какъв е нашия подход към превенцията? Бих ви искал да ви предложа да изоставите е, разбирането, е, че превенцията се отнася до изборът на индивидите, а по-скоро да си помислите, да помислите за това как да се регулират институциите, особено институциите, които печелят. Тоест да прехвърлим вниманието си от индивида към институциите, нещо, е, което е в рамките на вашите правомощия, тъй като вие регулирате институциите. Полът. Европейският съюз – има много ясен начин за мислене по въпросът на полът на жертвите, отразен в неговите договори, неговите регламенти и директиви. Говорим за равно третиране, което изисква специфичен подход към въпросите на пола. Без него не можем да прилагаме основният правен въпрос за равното третиране. Имаме също така и принципът за баланс между мъжете и жените. Поставяне на този въпрос в талвега на нашата работа е също така и принципа на равенството, който трябва да се прилага в най-широк спектър от политики на Европейския съюз, за да могат те да се координират и усъвършенстват за елиминиране на трафика на хора. Ще се спра по-отделно на всеки от тези аспекти на въпроса. Първо, как да окажем помощ на жертвите? Понякога се мисли за това като последен етап от процеса, но в подробните ни разработки помощта за жертвите е важен принос към превенцията като такава. Тоест, просто казано, предотвратявате повтарянето на а, използването на жертвата, също така подпомагате на съдебното преследване, на публичния дебат и за формирането на политиката. Тоест, помощта за жертвите, което ние а, осигуряваме, има много голямо значение. А, Формулирали сме подробни препоръки, които няма да изчитам сега. преследването, съдебното преследване. Съдебното преследване не е цел сама по себе си, въпреки че то е важно. Но то намалява безнаказаността на извършителите на престъпленията. Понякога първо прилагане, на първо прилагането се гледа, като че ли то се отнася само до угловното, а, а, страна на правосъдието, но в случая трябва да се обхванат всички страни на закона, без да се ограничаваме само до наказателната страна. Тоест има различни съдебни практики, които трябва да се мобилизират и имат своето значение. Ще се върна на този въпрос след малко. Наказателното право има своето значение, но то не е единственият, е, единственият аспект на правото и правоприлагането, на който трябва да се обръща внимание. И по този въпрос имаме формулирани подробни препоръки. Искам да спра вниманието си най-вече на една по-традиционна форма на превенция, а това е въпросът за търсенето. Ако възпираме и намаляваме а, търсенето, а за това се говори в 18 член на директивата, тогава ще постигнем това, към което се стремим. Много често а, търсенето се ограничава до отношението между индивидуални продавачи и купувачи, така да се каже, предлагащи и търсещи а, услугата. А, и става дума, разбира се, за печалба. Но има и трети страни. Третите страна, третата страна в този процес е много важна. Макар че тя като че ли изчезва от картината при поляризирането на дебата и затова препоръчваме регулирането на институциите, свързани с печалбата, да бъде поставено на преден план, а не изоставено в сянка. Има немалко експерименти в цяла Европа за това как може да се предотвратява трафика и промишлените действия, свързани с него. В Швеция, в Ирландия, Германия има новаторски е, експериментални опити в това отношение. За нас, академичните страни, това, са, среди това са експерименти, които дават възможност да преценим кое е ефикасно и кое не. Тази работа трябва да продължи. Този триъгълник иллюстрира нашето мислене по въпроса за регулирането на проституцията във връзка с трафика на хора. В този триъгъл, този триъгълник показва, че не става дума само за отношението между индивидуални а, продавачи и купувачи на услугата, а за нещо друго, за онези, които печелят. Те понякога печелят от найем, примерно. Но не за това става дума тук. Съществуват доста сложни елементи на регулиране, които участват в този процес. Да кажа нещо за експериментите в Германия и Холандия, които често не се разбират добре. Понякога се говори за това, като че ли става дума просто за декриминализиране на, на този процес. Но става дума за същевременно значително въвеждане на нови регулаторни принципи. Значи става дума за едновременно декриминализиране и по-нататъчно регулиране. И демократичният дебат и в тези две страни обсъжда въпросите, повдигнати от тези е, новаторски стъпки. И съществуват е, политически стъпки, които е, много приличат на това, което става, е, ставаше в е, Швеция за да може да се предотврати свръхексплуатацията в някои форми е, проституция. Беше забранена, примерно, уличната проституция. Е, има закони е, и местни разпоредби в градове и другаде, които забраняват това. Но трябва да се знае, че младите са особено уязвими. И макар, че пълнолетието по закон е от 18 на 18 години, тази възраст в случаята на проституцията трябва да бъде незаконна и границата трябва да се дигне от 18 на 21 години. И регламентите, които се, законите, които се приемат под демократичния натиск, който регулира формите и практиката на проституцията в тези страни, понякога се представя като дерегуляция. Въпросът и процесът са много по-сложни. Ние, европейците, разбираме колко сложен е всеки процес на регулиране. Тоест, търсенето не се ограничава само до потребителите. А, тук са и онези, които печелят. А, този триъгълник, значи, включва по-сложни процеси споменато как да мислим за криминализирането на купуването на сексуални услуги и тук в отношение на Швеция може да се кажат много неща, няма време, но вие вече сте чували за това, което става там. Но нека се спра на някои специфични черти на реалността в Европейския съюз. Много често нашия а, дебат се влияе от това, което става в САЩ където подходът е съвсем различен. Ние в Европа системно дескриминализираме продаването на сексуални услуги. Подценяваме голямата промена настъпила почти във всички страни членки. Не във всички, но в повечето страни членки. Трябва да разделим декриминализирането на продаването на сексуални услуги. В много страни се декриминали... се, се, е криминално, е престъпно да се печели от проституция. В много страни е угловно престъпление да се печели от проституцията на други. Трябва да се знае, че използването на проституцията на други се, отнася до целият процес на проституиране, а не на отделните лица, които предлагат сексуални услуги. Значи декриминализацията и други форми на регулация са свързани с експлуатацията на проституцията от трети лица. Значи, не говоря за това, което отделни страни смятат като свой специфичен опит в това отношение, поради това, което е заложено в протоколите и в директивите. Американският опит е съвсем различен, както казах. И включително това, което установява Amnesty International, свързва криминализацията на сексуалните услуги е, или декриминализацията им и криминализацията или декриминализацията на, на печалбата от тях. Значи не трябва да смятаме това, което остава в Съединените щати е, като глобално, като световно явление. Значи, Европа има своята специфика и тук е необходимо много внимателно регулиране. Много трябва да бъде много точни. Когато правим, имам и по този въпрос препоръки, които може да прочетете сами. И накрая. Принципа на равенството между половете е в сърцето на европейският проект. Понякога се третира този проблем като че ли той просто съществува, но ако той се прилага системно към всички страни, не само към трафика, към външните отношения, към правата на човека, към вътрешния пазар, тогава може би ще може да прилагаме по-общо нашата ангажираност към осъществяване на равенството на половете. И именно това искам да кажа. Всички наши економически стратегии трябва да получат измерение, което включва равенството на половете. Като сме сигурни, че никоя дейност не се основава на експлоатация или печалби от експлуатирането на други, включително от проституция. Има много конкретни случаи, в които имаме конкретни предложения, имаме е, данни за това, което става там. Необходимо е последователност и последователно прилагане на тези принципи, стратегии, планове за действие. Включване на принципа за равенството между мъжете и жените във всички тези области – като отчитаме специфичният характер на Европейския съюз и начина по който регулирането на а, тази област вече действа в, в страните членки, а, като не се декриминализира експлоатацията а, на проституцията за печалба от трети лица. И всички страни членки да се стремят към нашата обща цел, да а, сложим край на явлението трафик на хора. Благодаря. Съжалявам, че трябва да прибързаме, защото преводачите са на разположение до 1 часа. Видях, че има само един въпрос. Госпожа Хименес Пакера имате думата. Бекерел. Много ви благодаря. съвсем накратко ще задам въпроса си, защото времето вече а, изтичам. Имам а, въпрос също към а, госпожа професора, както и към координатора госпожа Василиадо. Така, тук говорим за трафик на хора. Бях избрана като евродепутат преди 6 години и видях, че всъщност малко работа се извършва по отношение на жертвите на трафик на хора. Аз съм специалист по работата с жертви от тероризъм и знам как там са уредени нещата, каква закрила се предоставя. Виждам, че по отношение на уредбата нещата не са съвсем така. Беше преработен е, регламента за Европейската заповед за предоставяне на закрила. Така че ние имахме възможност е, да работим върху това досие. И в контекста на този инструмент – Искам да попитам дали когато се издаде такава заповед, тя автоматично може да се изпълни във всяка една държава членка. Защото, например, в случая става въпрос за момичета или жени, пострадали от, потърпевши от трафик. Когато и, например, е имало изнасилване и така нататък. Това са от... отекчаващи обстоятелства. Другата директива, която сега се прилага, и срока за прилагане беше предвиден за 3 години, Те искам да попитам какво ще направи координатора за борба срещу трафика във връзка с тази директива за нейното ефективно прилагане и изпълнение. Имам въпрос също така и към а, господин Хенриксън. Полицията запозната ли е с тази директива? Вие споменахте, че извършвате обучение за полицията, има обучение също така за съдиите в Швеция. Когато обаче вие сте изправени с е, жертва, обаче тази жертва е от друга страна. Как ще направите тази индивидуална оценка, за да сте наясно с какъв вид пострадало лице е, ще работите, за да не бъде подложено това лице на един вид втора травма? Без значение дали говорим за трафик на хора или други състави престъпления. Та в тази връзка бих искала да ви попитам дали у вас се работи по този въпрос. Искам да попитам също така дали беженците ще бъдат включени. Има много деца сред тях. Трафика на хора също така децата представляват съществен елемент, деца, които се продават, купуват, експлуатират и така нататък. Напълно съм съгласна с вас, госпожа Морван, когато втори път взех се думата, че е напълно необходимо и на политическо ниво да си даваме сметка, кое е добро и кое е зло особено когато говорим за жертви. Без значение дали става въпрос за жертви от тероризъм или трафик или така нататък. Тоест емоционалният елемент, разбира се, е силно представен. Политиката по-скоро този елемент е загърбен. и не бива да загърбваме в нашата работа а, жертвите, защото жертвите всъщност нямат лобисти, които да се застъпват за техните права и за тяхната закрила. Благодаря ви. Мисля, че а, трябва да се сбогуваме с преводачите и се надявам а, всички вие да сте а, удовлетворени от това. Ще продължим само на английски. Благодаря ви.